Können wir wieder Öffentlichkeit herstellen? Can we please? Моля е, да отворите вратата. Моля, отворете вратата на залата, за да осигурим достъп на останалите. Нямаме време за губене. Yeah, И така, благодаря ви. Сега извинявам се за закъснението. Пристъпваме към точка 11 от дневния ред. Системни проблеми за споделеното управление на структурните фондове в Румъния и Унгария. Р... А... <clears throat> От пресата научавахме и виждам, че тук генералния директор на генерална дирекция регионални въпроси, който замества госпожа Крецо, разбираме, че според медиите има сериозни нарушения при използване на фондовете в двете държави. В Румъния, например, настоящото законодателство за борба с корупция с лица на водещи постове трябва да бъде от премахнато, а в Унгария пък имаме проблем с метро и затова сме ви поканили, защото искаме да свържем двете неща. Искаме да чуем мнението ви за двете страни. По какъв начин са засегнати европейските фондове? Какво прави Европейската комисия и какво правите вие? за опазването на фондовете, защото Будапешта е конкретен пример, но имаме системен проблем в Румъния, а може би и в Унгария да, той е, съществува от, даст, от доста време. Още през 11-та година нашата комисия се зае с въпроса за метро. Още тогава имаше не само приказки, но и документи за злоупотреба. Така че, господин Леметре, имате думата. Госпожо председател, благодаря ви. Здравейте всички. Ще се опитам да бъда възможно най-конкретен по двата въпроса, поставени от вас. Бих започнал с Румъния. И специално към момента ставаме свидетели на законодателни промени там. Е, темата е много удачно избрана, защото тази седмица, по-скоро миналата седмица, комисията прие най- нов, новия си доклад за механизма за сътрудничество и развитие за Румъния и България и за други страни. Аз не съм, не отговарям за този доклад, господин Тимерманс е, е, е отгов... носи отговорността, така че аз ще се спра основно на въпросите и ще, ще изходя от казаното от него пределно и ясно за последния доклад и неговото съдържание. Специално за Румъния по отношение на от, отразеното, регистрираното от нас за Румъния през последните две седмици. Общата оценка в доклада за Румъния е че продължава напредъкът. Едновременно с това, според мен, не бива да си затваряме очите пред основното послание на комисията. Ние нас продължаваме да настояваме за необратим напредък. Това е израз конкретно използван за Румъния. Що се отнася до двата проекто документа е, по тези спешни е, въпроси, чухме за тях в, в е, механизма, в доклада по механизма за сътрудничество и верифициране има два текста посветени на това. На страница 8 първо в доклада четем, че двата спешни въпроса са поставени за консултация от правителство на 18 януари, могат да се отразят от, на законодателната рамка за корупцията и борбата с нея. Това е първия текст и втората препратка второто споменаване е на страница 13, където ясно се казва, че е, всяка окончателна форма на приетите спешно документи трябва да бъде разгледан, да бъдат разгледани в тази светлина, което означава преоценка на напредъка на Румъния. Какво заключавам аз от прочетеното? Комисията следи този въпрос много внимателно. Въпросът е наистина в рамките на механизма за сътрудничество и верифициране. И всякакво ново законодателство, което се приема в Румъния, каквото в момента няма, би ще бъде обект на оценка в рамките и през призмата на този механизъм. Попитахте ме дали отбелязвам някаква пряка връзка между управлението а, на, по този въпрос и на другата тема. Първо, бих отговорил, че ние като комисия ще оценяваме е, правното развитие. Към момента няма развитие в законодателството, но едновременно с това трябва ясно да направим разлика между механизма за сътрудничество и верификация и е, е, подготовката за промени в борбата против измамите и корупцията в рамките на съответните фондове. Както знаете, ние значително про, променихме системата за управление и контрол в рамките на този финансов период. И за Румъния всъщност ние до момента не сме имали някакви назначения на хора в управителните органи и контролната система което означава, че за сега няма и предоставени плащания. Подкрепяме Румъния в рамките на възможното и ще продължим да я подкрепяме в, в нейните индивидуални оперативни програми. Това е факт. И има обаче едно предварително изискване за обществените поръчки – което е доста високо за Румъния. Румъния работи по този въпрос, не са изпъл... го изпълнили напълно, но бих казал, че има чувствителен напредък по отношение изграждане на капаците, включително чрез създаване на Национална агенция за обществените поръчки. Отбелязвам също така, че има две нарочни оперативни програми, които ще стартират за оперативното управление. Ще продължим да подкрепяме Румъния, за да доизгради съответните си капацитети и съдебни и други за е, осъществяване на принципите на обществените поръчки. Така че за Румъния бих казал, че имаме много сговорчиви партньори, но предвид високите изисквания, с които трябва, от които трябва да тръгнат в този период, предстои доста работа, така че Румъния да може да изгради своите системи за управление и контрол и да бъдем доволни от това, че Румъния има наистина солидна система за обществени поръчки за момента. Унгария. Говорим за нови моменти, нови факти. Получихме доклад от ОЛАФ на 6 декември миналата година. Съвсем уместно отбелязвате, че Олаф е, отдели доста време за този доклад той тръгва от 2012 година, когато както Сметната палата, така и Генерална дирекция Реджио отправиха към Олаф информация за метро Будапешта. И Олаф много задълбочено направи разследване, свързано с необходимостта те да могат да се свържат с обществени органи в редица държави членки, не само в Унгария. Това е свързано и с факта, че Олаф са разгледали над 100 е, договора. На базата на този доклад ние незабавно последвахме обичайната процедура която бе да разгледаме доклада в нашия комитет за прекъсване и отмяна на плащанията след което изпратихме доклада до унгарските власти, за да им дадем възможност да споделят мнението си. А, е, така че преди края на годината го, е, докладът бе изпратен и междувременно те поискаха доклада на а, унгарски език, което е тяхно право, така че с Олаф работим за бързо предоставяне на превода. Но това е доста пространен, експертен доклад, така че превода ще отнеме време. Но очакваме най-късно през март да им изпратим доклада, след което те ще имат двумесечен срок, за да изразят мнението си. Ще изчакаме техните бележки и след това ще изработим своята окончателна преценка по случая както и относно необходимостта за финансови корекции. Това, което мога да кажа още днес пред вас, е, че тази програма Е, в която попада проекта за метро Будапешта. Тази програма няма да бъде преустановена преди да се стигне до окончателно решение за финансови корекции. И във всички случаи ние ще изходим от факта, че трябва да се стигне до окончателно решение, като при това няма да се влияем от евентуалните последствия. Е, е, предвид това, че края на периода наближава и че тези корекции не могат да бъдат компенсирани от други разходи. Уверявам ви, че ще се бъдем изключително стриктни и последователни в нашето поведение особено предвид наближаващия край на програмата. Ще проявим нулева толерантност към корупция и измами. Благодаря. Председателката, благодаря за информацията. Знаем, че положението не е никак просто, особено в Румъния, но мисля, че трябва ясно да покажем на страната така, сега колегата Иван има думата. și... Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на Европейската комисия за това, че ни запозна с положението в Румъния. Бих искал да се спра на два-три аспекта, които бяха засегнати, но нещата не се изясниха в достатъчна степен за всички. Докладът за механизъм и сътрудничество е положителен. Посочен е напредъка, постигнат от Румъния по механизма за сътрудничество и проверка. В доклада обаче се посочва, че много от постигнатия напредък е обратим, т.е. не е траен. Има опасения не само в Бруксел, но и в Румъния. Опасенията са действителни и те са свързани с, с проекти е, за спешни постановления, които трябва да бъдат е, обсъдени публично. Е, един такъв спешен декрет или спешно постановление засяга решение на Румънския конституционен съд съд във връзка с наказателния кодекс на Румъния. Някои от членовете на наказателния кодекс са обявени за неконституционни. Така че това спешно постановление е в отговор на решението на Конституционния съд. Тоест, е, законодателството е, е приведено в съответствие с решението на Конституционния съд. Но това е чисто техническо решение, постановление на румънското правителство. От друга страна е, се говори за положението в румънските затвори. Тези е, затвори са струпани на едно и също място, няма достатъчно добри условия за изтърпяване на наказанията. Е, съдът за човешките права настоява на тези условия и оказва натиск върху Румъния за намаляване на е, хората, които са настанени в е, учреждения за лишаване от свобода или за намаляване на броя, или за подобряване на условията в затворите в съответствие с европейските изисквания. Сега, въпросът е, че тези спешни постановления могат да благоприятстват онези, които са решени от свобода поради корупция или които срещу които тече следствие заради корупция. Въпросът е, че тези е, е, спешни постановления засягат подсъдими или осъдени. Но това е само 1,6% от е, е, лицата лишени от свобода. А, така или иначе, опасението си остава. Борбата срещу корупцията трябва да бъде наша основна цел. Не само по отношение на европейските фондове, а по принцип а, за всички инвестиции в Румъния, особено когато става въпрос за обществени средства. Положението се е подобрило във връзка с обществените поръчки. Комисията посочва, че има правилна система за такива поръчки. Правителството е склонно да е, продължи да работи за постигане на напредък. В миналото много поръчки бяха възлагани без тръжни процедури. Е, е, без да се спази процедурата. Така че е, тези спешни постановления са обект на обществен дебат. Вчера е, е, съобщиха, че такъв обществен дебат е организиран в Министерство на правосъдието в Румъния. Освен това, се казва, че двата проекта трябва да бъдат обсъдени в парламента. Сега, е, по спешните постановления и колективното помилване, самото понятие помилване веднага ни навяна мисълта за е, политици обвинени в корупция. Може би не става дума за тях, но не трябва да забравяме, че е, румънското общество, че е, хората в Румъния протестираха в неделя. Ние трябва да заявим на външните ни партньори, на Европейската комисия, но и към румънското общество ние трябва да бъдем ясни. Не става въпрос за корумпирани политици. Става въпрос за нещо съвсем различно. За Конституционния съд и за Европейския съд за правата на човека, които упражняват натиск върху правителството, за да си изяснят нещата. Искам да подчертая, че борбата срещу корупцията си остава приоритет в Румъния и нито едно правителство, какъвто и да е неговият свят, ще трябва да, да, да прави това, което прави и настоящото правителство. Нищо по-малко. Искам да задам въпроси към Европейската комисия. Е, как е, ще бъдат отпускани европейски средства по новата финансова рамка? Разбира се, кога е, доклада Екс Анте ще бъде готов? Бихте ли ни ориентирали във времето, защото чакаме от две години? Периодът е, започна да тече преди две години. За момента процента на освояване за Румъния е нула. Не знам дали е, има е, някаква друга информация подадена до Брюксел за плащания в рамките на настоящата финансова рамка. И аз се записах за изказване. По повод Румъния искам да кажа, че се радваме наистина на всеки напредък и тази комисия се опита да следи развитието в Румъния и България. И продължително време следяхме въпроса за правната сигурност на вложените средства. Не ми стана ясно и моля генералния директор да обясни защо въпроса за правата на задържаните и затворниците трябва да се разрешават. И защо при една критика на Конституционния съд реагира с 34 изменения, като промените е, са в полза на политици, въпреки че на мен ми е все едно кой се корумпира, всички ние искаме европейските средства да помогнат на Румъния, но искаме и да бъдем сигурни, че в Румъния всички се трет... са равни пред закона. И мисля, политическата корупция е особен проблем в някои държави членки. Затова сегашното законодателство беше наистина пионерско. И новината, коя, която сега обсъждаме, е наистина лоша. Колегата Дойч поиска думата. Давам ви я. Szépen eh, благодаря, госпожо председател. Господин генерален директор, три е, е, коментара искам да направя по повод видяното и чутото в днешното ни заседание. Първо, наистина е вярно това, което казахте относно метро Будапешта. Там проектът е до голяма степен финансиран с европейски пари и сме наясно какво съдържа докладът на ОЛАФ. Унгарското правителство се кълне, че всяка стотинка в Унгария се следи как се изразходва и че принципа за нулевата толерантност се прилага широко спрямо всякакви форми на корупция. Но, както казахте и вие, през последните седмици нещата търпят развитие. Олаф разследва доста дълго, сега доклада е в ръцете на унгарското правителство и министър-председателят а, а, се обърна към компетентни... Сезира всъщност прокуратурата, обърна се към а, м, полицията, заведено е наказателно дело. Казвам го, за да уточня че унгарските власти, ОЛАФ, Европейската комисия, Европарламент нямат основание да говорят за конфликт на интереси в тези институции. Просто трябва нещата да се изяснят и констатираните явления да доведат до правни последствия. Едновременно с това, по повод доклада Олаф, трябва да се каже още нещо. Разбира се, унгарската общественост се вълнува от тези въпроси и естествено партиите да придават своята окраска на коментарите и реакцията. Причината е съвсем просто. Имахме през последните години социали... социално, социалистическо либерално управление, след това консервативно правителство. Доклада на ОЛАФ обхваща доста дълъг период от време. Разбира се, за всичко това ние научаваме от медиите, но са, чува за 30 доклада, 30 е, е, договора, от които 29 според медиите са сключени преди 2010 година, по време на предходното правителство. Тоест, от тук тръгва от дискурс в унгарското общество. Независимо от разследването, е, тук са по-скоро публикации в медиите. И за това, господин генерален директор, обръщам се към вас и компетентната дирекция за градоустройство, какво ще стане с обнародваното на доклада. Е, говорим, че е, унгарския вариант ще е готов е, през март и при питания от унгарското правителство получаваме от два органа четири отговора, така да се каже. Олаф ни информира, че тук и има завишени изисквания за сигурност и за това докладът не може да бъде обнародван ако унгарските евродепутати напишат писмо до Олаф, те се дразнят, обръщат се към правителство, правителството и така нататък. Аз категорично съм на мнение, че доклада трябва да бъде обнародван в пълен обхват и то вед при първа възможност. Разбира се, някои детайли, които могат да повлияят на наказателното разследване на взаимодействието между Европейската комисия и унгарските органи играят важна роля, могат да не бъдат публикувани, за да не се повлияе на процеса. Но искам да чуя мнението ви, господин генерален директор, по този въпрос. И накрая за мен е особено важно, в нашата комисия да имаме яснота относно категоризацията и термините. Ние нямаме системен проблем в Унгария е, не, никой не е подсказал такова нещо, както и по отношение на периода след 2010, от 2010 година насам има постигнати резултати и по отношение на законодателството. Но това не променя факта, че е, метро 4 е, са установени затруднения и нередности и трябва да бъдат разяснени. Um, благодаря. Благодаря на генералния директор за това, което каза. Разбира се, че ние вярваме в политическата дума, че е, правителствата идват и си отиват и непрекъснато се променят. Важното е, че когато даден проблем е установен, е, правителството на деня показва, че предприема действия за да управи е, нещата. Така че трябва да видим дали правителството реално се ангажира и дали в крайна сметка правителството е отговорило на това, което е посочено в доклада на ОЛАФ. За Румъния. Аз бях е, в Комисията по регионално развитие напоследък и там беше посочен е, въпроса за освояването на фондовете, а именно нулева стойност. И вие казахте, че един от въпросите е свързан с е, затруднението, именно условията екс-анте. Може би това се отнася и за други страни, но вие казахте, че е оказана техническа помощ или че това ще започне в съвсем кратки сроковете. Така че въпросите, които посочихте по-рано във връзка с бюджетния контрол, е, но все още не сте посочили контролна система. Но двете неща са свързани и е, когато се оказва техническа помощ, тогава ще се види дали се освояват фондове и дали това ще допринесе за е, подобряването на качеството на самата контролна система. Колегата ЦР казва председател науката. Благодаря, госпожо председател. Едно предложение в новите закони на сегашното правителство е случай, когато се стигне до корупция до 50 000 евро не подлежат на наказание и хора, които вече са осъдени за корупция, при суми до 50 000 евро трябва отново да имат възможност да кандидатстват за политически постове. За това говори председателя Йоханес Штурм, но и ръководителката Лаура Къбеши, която ръководи дирекцията за борба с корупцията. Тя говори за сериозни конфискации. Ако влезе в сила това правило, ще бъде трудно да се възстановяват сумите. И тъй като комисията все пак трябва да следи какво ще стане от тук насетне, Особено като се има предвид, че през последните години, че член на парламента, един от най-богатите хора в Румъния, е повел е, кампания срещу госпожа Къваши, която е, е така лицето на борбата с корупцията. Е, Ли, дама, която е високо ценена от румънската общественост. Освен това, в Румъния е поето задължение за регионализация на управлението. Особено до, до сега има така някакво разпределение на земя между различни лица с различни различен политически цвят. Законите са на лице, но никой не ги прилага. И така има различни възможности, така че трябва да попитам дали комисията ще обърне внимание на този въпрос по-специално. Господин генерален директор, имате думата. Frau Vorsitzende, vielen Dank. Благодаря, госпожо председател. До... Uh, uh, uh, на бързите въпроси на господин Иван е, по перспективата Румъния да започне да прилага настоящия програмен период. Е, аз мисля, че негласно ще отговоря частично и на господин Вохан. Е, е, всъщност тук обсъждаме два отделни въпроса. Е, първият е процесът по определяне на система за менеджмент и контрол или на такива системи. В момента Румъния е изправена по-скоро пред технически проблеми, отколкото пред структурни проблеми, е, свързани с административния капацитет. Техническият проблем е свързан с новата информационна система, която трябва да бъде създадена. Този конкретен IT проект неколкократно се отлага и в момента вече закъснява. Така че последицата от това би могла лесно да се преодолее, т.е. перспективата е положителна. Няма конкретен срок за избиране на такава система, но ние ще съпроводим Румъния доколкото можем, ще помогнем и на новото правителство доколкото това ни е възможно, за да могат да отстранят оставащите проблеми. Определенето на системата е от ключово значение, за да могат да се свършват плащанията. Но има неща, които могат да се направят, за да се ускори е, разработването и самото инсталиране на системата. И е, това инсталиране не, очак... не предполага да се извърши предходната стъпка. Тоест, Румъния вече може да пристъпи към подбор на проекти. Ние виждаме как е, това е, постепенно се осъществява в момента. Вторият въпрос е, е въпрос, който споменах и при първия ми отговор. Е въпроса за изискванията екс-анте, т.е. предварителни изисквания. Това са условия, които е, се изискват в различни области. И когато в определен момент те не са изпълнени, е, може да се стигне до е, суспендиране на плащания. За Румъния първото препятствие, което тя трябваше да прескочи, беше да определи системата, за която говорих току-що. В последствие тя трябва да докаже, че отговаря на условията, които са поставени. Е, едно от тези условия напредъка по които е много важно и този напредък е много чувствителен до момента, но все още не са изпълнени всички условия. Става дума за обществените поръчки, естествено. Ние ще бъдем изключително взискателни и ще продължим да бъдем взискателни но вече сме на прав път и Очакваме е, тези е, условия ексанте, както се казва, предварителни условия ще могат да бъдат е, изпълнени по средата на настоящата година, ако всичко се развива благополучно. Now on uh, returning to uh, the question of the two draft uh, ordinance. Ако трябва да се върна на въпроса за е, двете проекто постановления. Отново искам да повторя. Комисията отблизо наблюдава нещата. Е, аз вече казах, има конкретни позовавания, две позовавания в последния доклад за Румъния по механизма за контрол и менеджмент. Публиката, публиката е, Комисията настоява, комисията настоява да се докаже, че прогресът е необратим, че прогресът, напредъка е необратим. Това е което комисията ще наблюдава най-отблизо. Предполагам, че съвсем скоро ще се появи възможност господин Тимерманс лично да осъществи умен на мнения с парламентарните комисии по този въпрос. Господин Дойч Според мен, вие добре описахте допълнително ситуацията в допълнение на това, което аз казах. Е, ние разбираме, че правната процедура вече е открита от властите в Унгария. Това е точната причина, поради която ние, е, ние специално нашата генерална дирекция, но това е доклад на ОЛАФ, ние не можем да решим да обнародваме този доклад. Решението по обнародването му е, си остава от правомощията на унгарските власти. Унгарските власти са запознати със съдържанието на тези национални правни процедури. Е, унгарските власти са тези, които знаят под каква форма трябва да бъде обнародван доклада, при пълно спазване, разбира се, е на защитата на личните данни в частност. Така че е, е, въпросът за това дали част от доклада да стане обществено достояние, това е материя от компетентността на унгарските власти. Накрая, господин Вон, надявам се, че успях да изясня различното естество от една страна на процедурата по изборна система и е, второ условията ексанте. Но не съм сигурен. The commission of course is not е, е, е, комисията не е компетентна да се произнася по териториалната организация на държавите членки. Естествено, е, ние водим усилена дискусия с държавите членки във връзка с прилагането на оперативните програми за да сме сигурни, че е, подходът е възможно най-добрия е, с оглед постигане на резултати. Например, мога да посоча като пример какво се прави в областта на околната среда. Това, което според нас е абсолютно необходимо с оглед е, доброто сътрудничество между различни общини в Румъния. По същество, вие казахте, че в момента в Румъния няма междинно ниво, между националното ниво и нивото на общините но това междинно ниво е изключително важно, за да има ефективно прилагане, примерно, на планове за преработване на отпадни води. Тоест, е, общините трябва да работят съвместно, да разработват съвместни проекти, които да постигат критична маса. Не винаги е, това се е наблюдавало в миналото, но е, безспорно това също е част от нашите условия ексанте, от предварителните условия, които ние поставяме. Искаме да сме сигурни, че нивото на сътрудничество е постигнато, но предвид настоящата административна система в Румъния трябва е, да се сътрудничи на различни нива на местно самоуправление. Благодаря за тази важна информация. За нас е важно да покажем, както на комисията, така и на държавите членки, че държим нещата под око и да е, покажем, че положението и в Унгария ще продължим да следим положението из, извън обичайните съдебни процедури. За нас е много важно да видим, че подозренията за измами водят до съдебни дела и до осъдителни присъди. Е, така че ще ви молим да следите въпроса, що се отнася до Румъния. Ще проследим въпроса и ще си позволим да призовем комисията да не изплаща тези средства, макар че тези пари са необходими на Румъния. По тези и други въпроси ще останем в контакт, но благодарим, че дойдохте лично да ни информирате, защото и към нас има много въпроси. И така с това преустановявам заседанието, за да ще продължим в 15 часа с следващата точка от дневния ред. Благодаря.